Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich... Добро утро, колеги. Добре дошли на заседанието на Комисията за бюджетен контрол. никой не иска да, се, да внася промени в дневния ред. приемаме, че, че е прият. Знаете, че заседанието ни се предава по интернет. И преминавам веднага към 8, 9 е, е, и 10 е, Европейски фонд за развитие, освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Имаме обмяна на мнения с представители на Европейската е, инвестиционна банка. Und, äh, Добре дошла, госпожо директор. Wenn der Berichterstatter einverstanden ist, würde ich äh, zunächst einmal die äh, europäische. Ако докладчика е съгласен, първо ще дам думата на Европейската инвестиционна банка. Не искате вие преди това да говорите, веднага Давам думата на госпожа Балтон. Uh, Благодаря за доброто посрещане. Когато дойдох преди една година, бях доста нова за своя пост. Надявам се, че много неща съм научил тогава и ще мога да отговоря на вашите въпроси. Така или иначе, може да стигнем до положение, в което няма да мога да отговоря на всички въпроси какво трябва да кажа като увод? Приех много сериозно много от коментарите, които направихте и положих максимални усилия да се постигне напредък от последната година насам. И в тази връзка искам да подчертая онова, което направихте, а именно нашите операции, свързани с отпускането на заеми в страните партньори, да са от полза. С колегите от отдела по економика и по проекти работехме по една нова рамка. Надявам се, че сте получили информация в един флайер. Там се описва тази рамка с показатели. Изготвянето на метода и изготвянето на системата за използване на човешките ресурси отнема време и отне време в този случай, защото винаги работим и с други служби, работим в група с други финансови институции Допитахме се до Европейската комисия, като направихме опит да се създаде структура, която ще може да се приложи на практика и няма да представлява твърде голямо бреме за хората, които работят с кредиторите и с онези, които заемат. Така че ще отнеме време преди да се приключат някои проекти по тази рамка. Ще видите какви са резултатите след известно време, а същевременно, като си има предвид вашия интерес относно постигнатото от нашите проекти, трябва да кажа, че разговарях с колеги в отдел комуникации и с персонал от моя отдел и ние подготвихме един лист, в който е написано какво правим в нашите проекти извън Съюза. Надявам се, че с тези два листа с информация ще ви помогнем и се надявам, че тази информация откликва на вашите желания, изразени преди време. Иначе съм готова да отговарям на вашите въпроси. Още една област, по която говорихте миналата година, мога да ви дам няколко новости тук. Например, един депутат говори за нашите политики, свързани с борбата с измамите и изолацията. Трябва да ви кажа, че и тук има напредък. Създадохме една пилотна нова система, чиято цел е да ни помогне да работим по-добре с други институции, включително и комисията, за да може да и необходимата информация е, с цел да забелязваме клиенти, чието досиета са е, подозрителни. Е, трябва да сме предпазливи в тази връзка. Работим с Европейския орган за защита на данните. Много от ограниченията, с които се сблъскваме, са свързани с защитата на данните и този орган за защита на данните е, трябва да свърши своята работа, естествено. Трябва освен това да се гарантира, че репутацията няма да пострада. Така че не е бързо да. Не е бърз този процес да се създаде система следващия месец ще можем да имаме един преглед от страна на Европейския орган защита на данните и следващия път вероятно ще мога да ви дам повече информация по този въпрос. Ако някой от вас дойде в Люксембург на неофициална визита, ще има възможност да ми зададе още въпроси. Що се отнася до самия доклад, инвестиционния механизъм, положихме усилия да напишем доклада така, че той да дава отговор на вашите въпроси, но както знаете, той всъщност изостава с една година спрямо хода на времето. Той се отнася по-скоро за 2010 година, не за 2011. 2011 има вероятно още по-големи промени. Надявам се, че така отговарям на вашите въпроси и съм готова да Отговарям и на допълнителни запитвания. Има един въпросник, знаете. Колегите ще ми помагат по въпроси, по които аз не съм достатъчно добре запозната. Имаме и колеги от комисията тук, с които работим заедно. Трябва да ви кажа, че тази година се оказа много положителна за нашето сътрудничество с комисията, защото преразглеждането на но и е, външния мандат е, ни даде възможност да работим повече по външното измерение и това всъщност беше основният елемент от е, моята работа, откакто започнах. Благодаря, госпожо Мартин. Сега давам думата на господин Еренхаузер, докладчик. Благодаря ви. Искам да благодаря представителката на Европейската инвестиционна банка за отличното сътрудничество. Всички въпроси, които съм ми задавал на неофициални или официални срещи, получаваха много бърз и изчерпателен отговор и искам да им благодаря на всички за работата. Остават още 4-5 въпроса, които бих искал да задам. Ще започна с паричните потоци. Ако добре съм разбрал, държавите членки внасят, правят вноски в Европейския фонд за развитие, който ги предоставя на партньорите, страните партньори, които пък ги инвестират в проектите. В тази верига има редица междинни или банки посредници. Точно тук е въпросът ми. Какъв е смисълът на всичко това, защото има толкова посредници, толкова звена по веригата. И второ, имате ли някакво предложение а, с оглед тези парични потоци да се движат по-ефикасно? Трето, има ли споразумение с а, банките посредници по а, лихвените проценти и дали, и знаете ли, бихте ли ми казали дали партньорски партньорите е, фирмите, които участват, получават е, част от средствата за административните разходи. Е, много европейски банки участват в този процес. Има ли конкретни критерии каква да бъде структура, структурата на, на тези европейски или американски банки? защото целта е всъщност да се подобри инфраструктурата на местните е, институции. НПО Counterbalance представи един случай, в който нигерийски фирми са получавали средства, макар че са били заподозрени в изпиране на пари и измами. господин Лутко който се бори срещу корупцията, поиска среща с представител на ЕИБ, не получи такава среща. И е, е, всъщност самоличността му е посочена на властите в страната му. Искам да ми се отговори защо са е, внасени средства по този начин. Верно ли е, че самоличността на този борец срещу корупцията е била разкрита на нигерийските власти. Това са въпросите ми в тази област. Следващ въпрос. Тук се връщам към крайния бенефициент. Кои са крайните бенефициенти? Не се разбира много точно към кои страни отиват средствата от фонда. Какво се прави да се увеличи прозрачността и проследяването на освояването на средствата от фонд? Последен въпрос за борбата с измамите. През 2009 година имаше 45 жалби през 2010 те са 82, както виждате, има доста сериозно увеличение. Можете ли да ни обясните на какво се дължи това увеличаване на жалбите и до каква степен те засягат Европейския фонд за развитие? Благодаря ви, господин Еренхаузер. Сега ще попитам политическите групи, искат ли да се изкажат. И Мълдер. И след това госпожа Иванова. Ян Мълдер. Имам въпрос свързан не с тази информация, която ни давате, а въпрос от общ характер. В тези тежки времена, в които всяка страна почти губи част от своя кредитен рейтинг, искам да попитам какви са вашите очаквания, какво ще стане, тъй като капитала вече не е в такова количество, както преди. Какво ще стане с онези дейности, които се гарантират от европейския бюджет? Оставам с впечатлението, че ако има намаляване на кредитния рейтинг на Е и Б, може това да окаже въздействие и върху способността за отпускане на средства извън Европейския съюз. Благодаря, колега Малдер. Госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Имам един много кратък въпрос относно системите за контрола и надзор. Имаме анализа на Сметната палата. Според него за четвърта поредна година системите за надзор и контрол са частично ефикасни. Може ли да обясните защо има толкова малък напредък в тази област? И втория ми въпрос е свързан с бенефициентите. Аз имам конкретен пример тук, но всъщност ще задам този въпрос за втората част на дебата. Следващия оратор госпожа Вайлер. Wortmeldung meiner Kollegen. След е, двамата ми колеги искам да се върна към един проблем. Прочетах, че неодавна е, микрокредитирането е било критикувано, поне в Германия беше така. Много се говореше за това, особено а, за микрокредитирането в Африка и в Азия. Изразяват се съмнения за ефективността и ползата от микрокредитите. Тъй като ЕИБ се занимава с микрокредитиране, Искам да попитам, имате ли критично отношение към това, както общественото мнение в Германия? Благодаря, госпожо Вайлер. Друг няма желаящ да се изкаже. Кой иска? Господин Либерацки. Благодаря. Госпожо директор, ще бъда съвсем кратък, защото не искам да обсъждам економически процеси и така нататък. Нашите интереси са социоекономически. Имате ли становище относно видимостта на вашата дейност? С други думи, Европейската инвестиционна банка идентифицира ли се с Европейския съюз? Разбира ли се, че правим нещо положително? Гражданите в страните бенефициенти разбират ли, че Съюза прави нещо положително? Благодаря. Благодаря. Няма други въпроси, така че искам да дам думата на представителите на Европейската инвестиционна банка. Госпожа Бартан, заповядайте. Благодаря. Ще положа максимални усилия да отговоря на всички въпроси. В някои случаи, може би, не съм разбрала съвсем, така че се извинявам. Нека да направя връзка между първия и последния въпрос. Зададохте въпрос за потоците пари през фонда за развитие към различни нива. Мисля, че говорите конкретно за европейските партньори по финансиране. Това е нещо, което е свързано с тази видимост, за която пък говори другия депутат. Това е част от повишаването на нашата видимост в страните извън Съюза. Като цяло Е и Б не е достатъчно видима даже в Европа. Това се дължи на факта, че се опитваме да се концентрираме върху преките си задължения и върху това нашия персонал да работи с банкови операции, а не с информации по пиар. Така или иначе света разбира се повече и повече за добрите неща, които правим извън Съюза и аз мисля, че ние трябва да използваме вече постигнатото и да надградим над него в тази малка брошура, която съм ви дала, се вижда, че през септември бях с комисар Пи Балкс в Южна Африка. Отбелязахме с една малка церемония един много успешен проект в тази страна. Всички наши капиталови програми в Южна Африка са свързани с хора, пострадали от режима на апартейда в традиционно неизгодно положение – Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и съответната банка в тази страна положиха максимални усилия и се вижда, че сега живота на тези хора е много по-добър. Те имат много по-добро здравеопазване, например. Така че има много какво да се постига тук. По другия въпрос относно посредниците и междинните такси, още един пример мога да дам. A и е една много голяма организация. Много от а, финансовите институции по света пък са малки, но аз мисля, че всяка една държава членка като цяло може да бъде част от едно по-видимо усилие на Европейския съюз чрез подкрепа за проекти и сътрудничество. Това е всъщност и идеята на тази група, това е идеята ЕИБ да представлява нещо като федерация, в която всеки допринася със своите идеи и с проекти и се решава кой къде ще допринася. Естествено има и едно допълнително ниво, свързано с паричните потоци. Тук присъства измерението за нашите отношения с другите институции. По отношение на развитието и сътрудничеството, всички искаме да можем да дадем пари директно в брой на някой беден човек в една бедна страна, но на практика това не може да стане и е много трудно да има добър, стабилен контрол, ако се прибегне до това просто да се раздават пари. Ето защо по-добър контрол имаме ясни критерии, възоснова на които подбираме банките, с които работим, независимо дали те са европейски или местни. Очакваме от тях да изпълняват високи критерии и стандарти по отношение на стабилност и не само околна среда, освен това. Така че има контрол, има надзор. Много е важно да се установи равновесието между даването на ползи за бенефициентите, но от друга страна между даването на средства и отпускането на твърде много средства, за да не се задуши по някакъв начин пазар. Надявам се, че по този начин давам отговор на този въпрос. Всъщност по него можем да говорим много дълго. Попитахте и за НПО, и за тези обвинения свързани с Нигерия. Аз нямам информация за този конкретен случай знам за counterbalance имаме с тази организация редовен диалог. Добре е да има НПО, които да наблюдават нашите дейности, да ни карат да поддържаме високи стандарти, но Counterbalance е ограничена в своята дейност. Когато се правят доклади, много често има и неточности, между другото. Диалога с тях постигна напредък. Последният доклад се появи вчера. И в крайна сметка получихме шанс да дадем информация относно тези неточности. Не знам дали те са поправили тази информация. По това конкретно обвинение не знам дали мога да ви дам отговор сега, ще ви дам писмен отговор по-късно, ако желаете, но като цяло смятаме, че тези обвинения са неоснователни в един публикуван вчера доклад се появиха много обвинения относно нашето сътрудничество с инвестиционни банки в Египет. Е, в тези обвинения няма нищо съдържателно, нищо повече от тези контакти, които имахме с стария режим в Египет. Мога да ви дам информация за нашите връзки с цялата мрежа от неправителствени организации. Много често НПО имат а, ценни аргументи. Третия ви въпрос беше свързан с а, достатъчно добри а, контрол и спазването на всички изисквания. Нямаме информация относно оценките, които се правят на междинните банки или организациите, които лансират нашите проекти. Голото говоря за контрола от страна на други институции или от външни аудитори. Но мога да ви дам такава информация. Следващия въпрос беше защо броя на жалбите се е увеличил. Това вероятно се дължи на по-голямата осведоменост, свързана с нашите собствени за подобряване на политиката, свързана с борбата с измамите. Опитваме се да кажем, че ако някой има притеснения, може направо да дойде към нас. И мисля, че точно поради тази информация има повече жалби. Едва ли има кой знае каква промяна в ситуацията на място. Просто това е шанс да разберем по-лесно кога има проблеми. По отношение на обвиненията в измами, свързани с страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както вече ви казах, това е област, в която се вижда как нашите политики, е, практики и процедури са се подобрили значително, защото сега имаме служител, е, който е по съответствието. Той има цял екип и се занимава в началото с е, това дали всички изисквания са спазени. Освен това имаме генерален инспектор – който разследва всички измами, потенциални случаи на измами, така че имаме цял набор от служители от 2005 година насам, които работят по тези въпроси. Мога да ви дам още примери, ако желаете. Имаше въпрос относно рейтинга на банката. всъщност рейтинга ще бъде разгледан когато обсъждаме годишния доклад. Това не е от моя ресор. Попитахте относно евентуални въздействия извън и вътре в Съюза. Трябва да кажа, че ние се опитваме да запазим своя рейтинг, максимално предпазливи сме по отношение на капиталовата адекватност, леверидж и така нататък. Ние определено ще постигнем онези тавани, които са определени във връзка с процеса на отпускане на зами в външен план. Естествено, трябва да видим какво ще стане и с всички проблеми, които сега тресат еврозоната. Имаше въпрос относно частичния надзор. Ако правилно съм разбрала, мисля, че тук става въпрос за а, едни специални взаимоотношения, които имаме с Сметната палата и комисията имаме едно тристранно споразумение. Като банка ЕИБ разполага с цял набор от е, комплексни мерки, има отдел за външно аудитиране, външни оценки се правят освен това. Не става въпрос за прехосване на парите на данакоплатеца. Сметната палата може да бъде използвана така както тя аудитира и комисията. Използваме и службите на комисията. Сметната палата винаги може да проучва нашите проекти и това се случва от време на време. Те имат достъп до всеки конкретен проект. Не знам дали това може да бъде определено като частичен надзор. Още нещо, което вероятно сте имали предвид, когато говорите за частичен надзор. Говорите за частичния контрол, който парламента има върху Европейския фонд за развитие. Това не е въпрос към мен, това е въпрос към вас самите. Ние полагаме максимални усилия, за да има достатъчно добър надзор. Имаше въпрос относно микрофинансирането. И информация в новините относно някои въпроси, свързани с микрофинансирането. Това е развитие, което тече от дълго време насам. Когато става въпрос за микрофинансирането, се опитваме да подпомогнем най-бедните максимално бързо. Този аспект на микрофинансиране се регулира от НПО. Онези, които искат да видят едно по-устойчиво и трайно развитие на финансовия сектор, което да включва всички, ще трябва да почакат малко повече. Естествено, има риск да се задлъжне твърде много. Идеята на микрофинансирането е да се попречи на онези кули, които се хранят на гърба на най-бедните. В а, голямата палитра на онези, които от Пускат микрозаеми на най-бедните, определено се появяват случаи, които водят до проблеми, до сътресения, но като цяло микрофинансирането е нещо много добро за бедните и най-вече за онези, които не са крайно бедни, защото крайно бедните на тях просто няма как да се помогне с микрофинансиране. Да, от време на време се появяват проблеми, но като цяло микрофинансирането е нещо добро и ЕИБ се гордее със своя принос в тази връзка. Можем да ви дадем още подробности тук. Ако на веб страницата ни още не се вижда информация за микрофинансирането, то тя съвсем скоро ще се появи. И така стигам до края на списъка с въпроси, но ще се опитам естествено да дам още отговори, ако имате допълнителни запитвания. Благодаря. Има ли други въпроси? Втория кръг сред членовете на нашата комисия по Европейския фонд за развитие и, рейтинг, и рейтинга 3А. Това като рейтинг притеснява цялата ЕИБ и най-вероятно може да се обсъди последващата точка от дневния ред. Що се отнася обаче до Европейския фонд за развитие, явно няма други въпроси и тогава давам думата на докладчика. Yeah, ähm, yeah. Благодаря ви. Госпожо Бартон, благодаря за отговорите на въпросите ми. По отношение на кредитите на Counterbalance проверихме как стоят нещата и е, <clears throat> зададахме въпроса именно с цел за да чуем отговора на крит, крит, критиките. Und liegt Ihnen eine Liste vor dieser Endempfänger? Das würde ich nur ganz gerne wissen. Und zweitens, äh, in diesen drei Parteien... Има ли списък на всички окончателни бенефициенти? Когато питах за бенефициентите. А, възможно ли е също така сметната палата да направи специален доклад за ефикасното разходване на средствата от фондовете, управлявани от АИБ? Следващата седмица ще е, приключим с доклада. Датата за внасене на изменение е 6 февруари. Той ще бъде представен на 6. Ако някой иска да го видят по-рано, нека да ми се обадят. Ще можем да обсъдим това. Благодаря ви. Ja, liebe Kollegen, Kollegen, ich kann nur unterstreichen, was... Колеги, съгласен съм с докладчика. на заседание на Комисията за бюджетен контрол е, упражняваме правото си на демократичен контрол, за което сме избрани и имаме право да задаваме подобни въпроси. Европейските граждани могат да задават също такива въпроси на своите депутати, да знаят точните факти. Разбира се, не всички въпроси могат да получат отговор, но въпросите целят гарантирането на прозрачност. Държим на това и смятам, че всички политически групи са съгласни с мен. Имаше също е, един въпрос, който не получи ясен отговор. До каква степен ЕИБ познава добре крайните бенефициенти на помощите. Може да отговорите по-ясно на този въпрос. Благодаря. Извинявам се, ако съм пропуснала е, отговор на този въпрос. Това е най-лесният въпрос за мен. В е, банката, разбира се, трябва да разполагаме с е, пълен списък на бенефициерите, когато се отпускат средства от Фонда за развитие. Имаме много данни по всеки един от случаите на отпускане на средства. Проблемът е, че бенефициерите трябва да дадат своето съгласие, ако имаме желание да публикуваме техните имена. Често те нямат нищо против, защото ги питаме, може ли да оповестим вашите имена, това е записано и в документа. Така че, по принцип, информацията е налична, стига да сме получили тяхното съгласие. Можем да предоставим информация, на, която иде от институциите или на трети страни. В това отношение трябва да кажа, че имаме много повече подробности, отколкото други международни организации, които управляват тези заеми на ниво портфейл. Те нямат такива подробности. Освен това, имаме изключително стриктна политика за прозрачност и сме длъжни да оповестяваме, стига бенефициара да няма нищо против. Надявам се това да е една ясна гаранция за вас, че ние имаме огромно желание да ви предоставяме информация. Има отлични примери, за които трябва да чуете. Dank. also, die EIB kennt... Благодаря. Отговорът е, резюмирам, Е и Б познава добре бенефициентите, но за да може да ги оповести, трябва да има тяхното съгласие с оглед защитата на данните. Никой друг е, не иска да се изкаже, нали? Благодаря на госпожа Бартън и нейния екип за отговорите. Можем да приключим с тази точка на дневния ред и да минем към следващата, която също е свързана с Европейската инвестиционна банка. Докладчик е госпожа Илияна Иванова. И Приветствам господин Доминик де Креанкур, директор за международните дейности в ЕИБЕ. Докладчика. <clears throat> Uh, благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на колегата Декрен Кур за желанието да участва на заседанието. Благодаря му за това, че винаги е готов да изслуша становища и да участва в дебати между АИБ и нас. Искам да призная ролята на АИБ като една европейска банка, която играе огромна роля в подкрепяне на различните проекти на Европейски съюз във времена на криза. Бих искала да повторя част от постиженията на банката през 2010 година, преди да премина към безпокойствата, които имам по някои въпроси. Първият положителен момент е завършването едно годин по-рано на предоставянето на средства за малки и средни предприятия. Отпуснати са много средства, рисков капитал за милиони евро. 61 милиона беше пакета за възстановяване, 11 милиона повече от планираното, увеличаване на кредитирането за климатични действия, за регионите по сближаване и така нататък. Поздравявам ви за тези постижения. Има обаче още нерешени въпроси и отново искам да подчертая, че един от тях бе подчертан едното и това е рейтинга 3А. Част от аспектите се промениха след срещата ни през декември с председателя. бе препотвърден този рейтинг 3А с негативна прогноза. Искам да подчертая, че банката трябва да продължи да разработва една ясна стратегия за стабилност на кредитния рейтинг. Ако падне рейтинга, какво трябва да се прави, е въпрос, на който трябва да има ясен отговор. След това малките и средни предприятия. Подкрепата за тях е, трябва да има повече прозрачност, особено по отношение на глобалните кредити. Тази препоръка е свързана с инструментите, които използва ЕИБ, за да контролират е, финансовите посредници. Изразявам известни тревоги за, ясна, за липсата на ясни жалони и нива на проникване. Искам да подчертая колко ефикасно работи, разбира се, банката, но това като че ли не е на 100% ясно, защото нямаме определена информация. Още един важен въпрос е унази част от Европейската инвестиционна банка, която предоставя кредити на трети страни. Говорихме току-що за фонда за развитие. Той е изключително важна част от кредитирането. Там има европейски средства. Аз продължавам да твърдя, че независимо, че няма представител на Сметната палата, Сметната палата би трябвало да оценява работата на ЕИБ в унази и част, където има общностни средства, които се предоставят извън Съюза. Още нещо. Кредитният риск на целия портфейл на ЕИБ се увеличава. Подчертавам го и в доклада. Говори се за най-общо повишаване на кредитния риск в Европейския съюз защото различните контрагенти и тяхната кредитоспособност са поставени под въпрос. Това е ефект от кризата. Трябва да има ясна обаче стратегия за намаляване на този важен риск. Други въпроси, които не са, може би, толкова големи, но за мен са важни, са свързани с кредитите по структурните програми. Тези инструменти са изключително важно и смятам, че ЕБ трябва да продължи с тях, но това не трябва да бъде само за държави с финансови затруднения. Важно е да се насърчават и държави, които имат добра финансова дисциплина и да бъдат насърчавани те да кандидатстват за такива кредити. Затова предлагайте повече продукти, които да бъдат насочени към държави, които спазват финансовата дисциплина. Европейски съюз да стане акционер на ЕИБ. Един друг въпрос това се споменава в доклада тази година отново. Отново, държавите членки трябва да помислят дали Европейски съюз не трябва да стане акционер на банката, което разбира се ще доведе до засилено сътрудничество между ЕИБ и Европейската комисия. Не на последно място трябва да кажа, че има още два въпроса, които не са част от доклада, но много граждани се интересуват от тях, получаваме съобщения, задават се въпроси. Чухме ги в първата част на дискусията. Първият въпрос е свързан с един случай в Сърбия, с една болница, А, говорите пред нас един а, докладчик, който без от Сърбия. Ставаше дума за един проект, финансиран от ЕИБ. Ставаше дума за възстановяване на 20 болници. 50 милиона е кредита отпуснато ЕИБ. Всъщност половината средства идват от ЕИБ, другата половина идват от инвестиционния план на Сърбия. Проектът се изпълнява от съответно звено за изпълнението му, което е под Министерството на здравеопазването. Писмото, което получихме, говори за злоупотреба, ниско качество на проекта, неизпълнение, корупция, липса на резултати, както и лош мониторинг на проекта. Доколкото разбирам, лицето, което е изпратило писмото, следствените органи и банката са се срещали, може ли да ни кажете нещо повече? за това, верни ли са тези твърдения, има ли напредък по случая. Безпокоя се, защото има още един проект в сръбското здравоопазване, който сега ще започне. Мисля, че 200 милиона евро ще се заделят там за този проект. Затова, моля ви, кажете какви предпазни мерки са включени в проекта при неговото изпълнение, за да можем да предотвратим злоупотреби, ако изобщо има такива, на пари на дънакопладеца. Още един друг случай, за който научихме, един проект в Марокко. Френска фирма го изпълнява. Тя е известна с това, че има различни курорти на екзотични места – тя е финансирана от ЕИБ с кредит 12,7 милиона евро е дала ЕИБ, което е половината от общите разходи по проекта. Обвиненията са за липса на достатъчна информация за това дали наистина допринася проекта за местната заетост, развитието на района, Говори се, че част от парите отиват в джобовете като дивиденти на различните акционери в тези курорти. Това е голяма фирма, която се котира на международните борки. Защо не са, борси. Защо не са се обърнали тези хора към капиталовите пазари? Защо трябва да получават средства от ЕИБ и защо ЕИБ го е одобрило като проект? знам, че имате критерии, но какви са критериите за одобряване на сходни проекти? Благодаря. Ja, vielen Dank, Frau Berichterstatterin Ivanova. Wir haben Благодаря ви, госпожо Иванова. разбрахме се да дадем първо думата на депутатите и после да изслушаме отговорите на ЕИБ. Господин Гайер. Благодаря, господин председател. Докладчика в сянка а, не можа да присъства. Тя ме помоли да я заместя и да направя няколко коментара и да задам някои въпроси на Ейбе. Нашата група приема проекта доклада и е готова да подкрепи е, заложеното в него. Въпросите към Е и Б са следните. Ние сме е, на мнение, че е необходим контрол върху дейността на Б, както бе изискано от парламента в последния му доклад. В това отношение искаме да припомним, че парламента поиска от комисията да анализира всички възможности, но още не сме получили този анализ. А то е много важен за нас. Втори въпрос към ЕИБ. Това, той се отнася за офшорните финансови е, фирми, финансови институции. не, е, нашия докладчик Сянка не е установил някакви специални мерки от Е и Б срещу данъчното укриване и изпирането на пари. По отношение на рейтинга 3А, тази сутрин бе, повдигнахме въпроса в началото на заседанието, но искам да знам дали представителят на ЕИБ може да ни предостави информация за начина по който 3,2 милиарда евро, предназначени за Гърция, за намаляване на дълга може да доведе до намаляване на рейтинга. Господин Оли Шмидт. Благодаря. Поздравления, господин председателю. I would like to uh, ask uh, the rapporteur. Искам да се обърна към докладчика, както и към ЕИБ за подкрепата на малките и средни предприятия. Многократно говорим за подпомагането на МСП в Европа. В 15-ти член, извинете, 15-ти параграф, виждате, че подкрепата е 115 хиляди. За 115 хиляди фирми. Обеден съм, че господин Барозо в речета си миналата седмица говореше за 24 милиона МСП. Той каза, че всяка една фирма, ако не е по един човек, ще решим проблема с безработицата. In in a sort of SME day, the autumn here. At least... Е, есента имахме ден на МСП и аз всички участвахме в различни мероприятия и поне на моето мероприятие имаше оплакване, че представителите от бизнес общността не знаят как да търсят финансиране. Един вид казват, че е бюрократичен процес, тежък е, не са запознати с различните фондове и затова не получават средства дори и да имат право на това. Това се чуваше постоянно. Поне на мероприятието, в което аз участвах. Та да питам се... Какво правите вие? Казва се, че това е гръбнака на европейската економика. Другият ми въпрос е свързан с 48 параграф където се казва, че ЕИБ не трябва да подкрепя нищо, което а, руши климата или има отрицателно въздействие върху климата. Означава ли това, че Б не трябва да, почер... да финансира газопроводи, нефтопроводи или пък, че не може да подкрепя а, АЕЦ? В Европа все повече разчитаме на руски газ. На какво всъщност разчитаме? Не знам. Имаме проблеми. Благодаря. Ja, vielen Dank, äh, Kollege Schmidt. Die Kollegin Hohlmeier, bitte. Благодаря, колегата Холмайер. Благодаря ви, господин председател. Идвам от застание на друга комисия и ми се ще да задам един въпрос по точка 3 или 4. Искам да благодаря на Е и Б за вече много изчерпателните отговори, които получихме. Моя въпрос е следния. Говореше се за създаването на една оперативна група за мониторинг на външната помощ, която да проверява дали заложените цели са постигнати и какви проблеми възникват. Бих искала да знам дали имате някаква точна информация в това отношение. Благодаря. Ще дам думата последно на господин Балчитис си. Ми се струва, че това е последния за сега който иска да зададе въпрос. Е, Благодаря. Имам въпрос. ЕИБ продължава да има най-високия рейтинг. Знаем, че текат е, ожесточени дискусии по същността на кредитните, агенциите за кредитен рейтинг. Малко бе намален вашия кредитен рейтинг и в доклада се казва, че трябва да се опитате да върнете най-високия такъв. Какво мислите вие за агенциите за кредитен рейтинг? Каква би била позицията ви в бъдеще? Европейския парламент започва да води свои дискусии за създаване на Европейска агенция за кредитен рейтинг. Благодаря. Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein Bündel von Fragen. Ich schlage vor, dass wir die nächsten Wortmeldungen in der zweiten Runde aufrufen. Мисля, че имаме вече един първи набор от въпроси. Да дадем сега думата а, за отговори и ако възникват следващи, ще ги зададете по-късно. Вече бяха зададени много. Господин Кренкур. Uh, Благодаря. Искам да започна с това, че благодарим на вашия докладчик за отличния доклад и за съвместната ни работа. Ние предоставихме информация, обяснихме какво правим, какво се опитваме да постигнем. Както винаги, е, ще работим по препоръките. Мисля, че е ясно за парламента, че инвестиционната банка винаги взема предвид препоръките на Европейския парламент. Казвайки всичко това, искам да се съсредоточа върху 3-4 основни моменти. Момента. Не казвам, че това са най-важните моменти в този доклад, но казвам, че по тях евентуално може все още да се спори и е добре да бъдат изяснени. Те не са подредени по значимост, просто така както са споменати в доклада. Първо ще говоря за малките и средни предприятия. В доклада се признават усилията, които са положени, постиженията, ангажимента на банката да подкрепя МСП по време, във времената на криза. Корпоративният оперативен план на банката, одобрен през месец декември, продължава а, да придава максимален приоритет на МСП с един обем, който ще се увеличи през 2012 година в сравнение с предходни години. Имайки предвид а, световните ограничения, това означава много внимание за МСП. Освен това, ние заедно с Европейската комисия е, изграждаме общи инструменти, използвайки средствата от бюджета на ЕС и е, възможностите за финансиране, които представля, предоставя, извинете, ЕИБ. Става дума и за Гърция, и за а, е, инструмента за финансиране с поделена отговорност. Там има цял транш, заделен за МСП. По отношение на критериите, по които избираме посредници. Няма да говоря дълго по този въпрос. Разбира се, ако имате въпроси, ще отговоря на тях, но трябва да кажа, че тях можете да видите на вебсайта на банката. Всичко е прозрачно и ясно се вижда как подбираме посредниците. Трябва да кажа само, че един от основните ни критерии при подбор на финансови посредници е първо допълнителното добавено качество, т.е. това означава, че когато банката влезе в това финансиране, ще има допълнително добавена стойност, не само рефинансиране, макар че това е важно за нас. След това прехвърляне на финансовите ползи, т.е. тези ползи да отидат у крайния бенефициер, а не да бъдат задържани при посредника. И на трето място, в отговор на един въпрос, който бе зададен от господин Шмидт, прозрачността. Имаме договорно задължение, финансовите посредници да информират е, бенефициерите, малките и средни предприятия за това, че част от средствата са от ЕИБ или от С и така нататък. Контролните механизми е един друг аспект е, от въпроса за МСП. Заложили сме стрикни контролни механизми. Това е записано и в договора когато има кредитиране, това означава, че кредита трябва да се върне, за разлика от безвъзмезната помощ. Това означава, че заедно с финансовите посредници ние следим какво се случва и как се случва, за да може да сме сигурни, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени. По отношение на отчетността и най-вече отчетността пред парламента, е, отбелязахме исканията ви. Ние винаги сме готови да отговорим на всички въпроси адхок. Имаме заложени много документи за отчетност, които се предоставят на парламента и от тази гледна точка би трябвало да сте напълно удовлетворени от информацията, която получавате. Ако това не е така, разбира се, ние ще преразгледаме системата си. Това бе за малките и средни предприятия. Ще видим какви мерки могат да бъдат предприяти в светлината на следващата среща на върха на Европейския съюз, едната седмица. Малките и средни предприятия ще бъдат една от основните теми. Може би ще има и други инструменти за подкрепа на МСП с съвместен бюджет, който участва и ЕИБ. На второ място одита и мониторинг. Трябва да се направи разграничение между двете. И това е много важно. Одитът проверява по надлежен начин дали дейността на банката отговаря на нормативните документи, стандарти, политики, които сме задължени да следваме. От тази гледна точка трябва да кажа, че има огромно количество елементи от вътрешен одит, от е, главния инспектор на банката, имаме външни аудитори, имаме одитен комитет и така нататък. Тоест, що се отнася до одита, системата гарантира пълен одит на нашата дейност. След това идва и сметната палата. Зададе се един въпрос и трябва да кажа, че е съвсем ясно, че сметната палата има пълно, пълни права да аудитуира всички средства на банката, които използват европейски средства. Това е съвсем ясно, записано е черно на бяло в тристранното споразумение с комисията и палатата. Така че не би трябвало да има някакви съмнения по този въпрос. Ние винаги очакваме сметната палата да ни проверява и това става. Базел 3. Това се споменава във вашия доклад. Искам само да потвърдя, че макар, че нашата банка работи по европейските регламенти. Ние ще приложим Базел 3, когато той стане европейски регламент. Но не, см... но не изчакваме, искам да кажа, не чакаме, за да започнем да прилагаме Базел 3 а, в дейността си. Става дума за капиталовите изисквания, правилата за ликвидност, не искам да ви занимавам с подробности, но ние така или иначе прилагаме духа на Базел 3 е, още преди той да стане европейски регламент. Господин Гайер зададе въпрос за надзора. Парламентът отдавна има такова искане и мисля, че всички знаят, че Европейската инвестиционна банка няма проблем с едно такова изискване, винаги е била готова да отговори на това изискване. Нито една от много странните международни институции, нито пък националните банки за развитие са обект на надзор стрикто сенсо. Ако можем да бъдем модел, да бъдем пример и да отидем отвъд и над другите, преди другите, ние сме съгласни. Знаем какви са трудностите, Институцията, която може да го направи е ЕЦБ. По договор ЕЦБ може да играе такава роля, но държавите членки до сега не са го приемали и говерньора на ЕЦБ казва, че има единодушие на борда на банката по този въпрос. Други институции могат да ни помогнат, но не могат да извършват пълен надзор. Имам предвид Европейския банков орган. Тоест, ние работим така все едно, над нас се извършва надзор. Имаме едно споразумение с Люксембургския надзорен орган и работим така все едно това се случва, но правно погледнато все още няма решение на този въпрос. Говорим за надзор, контрол и одит. Казах, че това е съвсем различно от мониторинга и оценката. Защо? Последните са свързани с проверки за това дали постигаме целите си, дали резултатите от работата ни отговарят на тези цели. И в отговор на казаното от госпожа Холмайер, трябва да кажа, че бе подсилена организацията, която извършва мониторинг на нашата банка от началото на тази година. Имаме нова система за измерване на резултатите, която ще служи за основа на нашите отчети, които изпращаме на парламента в края на всеки един отчетен период. Надявам се това да отговаря на вашите очаквания по въпроса. И на трето място изкопаемите горива. Е, трябва много да се внимава с цифрите на първо място. В проектостановището на Комисията по околна страна на парламента има една цифра, която е грешна. ЕИБ не дава 10% от кредитите си на изкопаеми горева, в никакъв случай. Е, какви са цифрите? 3,5% от кредитирането ни за е, производство на електроенергия отиват за е, въглища, лигнитни и други такива тецове. 76% от генерирането на електроенергия, финансирано от нас, отива в възобновими енергийни източници. Трябва да се внимава с цифрите винаги. Защо обаче продължаваме да финансираме изкопаеми горива? Подобно на казаното от господин Шмидт, има и ясни причини за това. Трябва да има сигурност на доставките на електроенергия в Съюза. За съжаление е ясно, че не всичко може да бъде покрито с ВИ дори и в големи държави, като Германия, които са решили да затворят своите АЕЦ. Природния газ, например, също трябва да бъде финансиран, макар че съвсем малко от нашата банка. Имаме много ясни ограничения. 3,5% от финансирането за генериране на електроенергия отива за лигнитни въглища условията, при които отпускаме такива средства, са много технически, разбира се, но те са на ваше на разположение, те са много стрикни, за да се избегне по някакъв начин подриване целите на а, Съюза по отношение на намаляваните емисиите на въглероден диоксид и опазването на климата. Да се отвори за всички страни дейността ни. Един от вас говори за това. Съвсем набързо трябва да кажа, че точно това казах вчера пред комисията Реджи. Ако се заложат нови мерки, за да се подкрепят държави в трудности, те би трябвало да бъдат отворени за всички държави. И трябва да не ограничаваме това. Мисля, че докладчикът го каза, да. Поне това е нашето становище. Рейтинга 3А, който споменахте многократно, края на миналата година бе поставен под въпрос нашия рейтинг 3А. След поставянето под въпрос на рейтинга на всички държави от еврозоната. Стандарт и Poor's бяха първите, които започнаха да ни наблюдават по този въпрос. Тогава установихме, и това е едно трудно за нас, че кредитните за рейт, е, за кредит, агенциите за кредитен рейтинг са, проверили, са променили методите си, подхода си за анализиране на кредитен рейтинг. В миналото винаги се е гледала капиталовата адекватност, т.е. средствата, които имаме е, в е, сравнение с рисковете, които предлага банката и ние там нямаме проблеми. Изведнъж обаче те решиха, без да ни предупредят, да включат един друг индикатор и то е кредитното рамо или леверидж, т.е. номиналното съотношение между общите е, заети средства и собствените средства. Т.е. традиционно последните 50 години ЕИБ винаги е имала по-високо кредитно рамо от други многостранни банки по причина, че работим 90% в Европа, където има много силни държави, по-силни рискове и имаме възможност да имаме по-малко номинален капитал. Сега се промени обаче положението. Е, сега фактора ни леверидж е много по-високо. Другите затова един вид е, започват да ни наблюдават. В края на годината говорихме с агенциите за кредитен рейтинг. Те дойдоха при нас, разгледаха нашия портфел много внимателно и приеха, че могат да препотвърдят рейтинга 3А. Тоест, спряха да ни наблюдават, потвърдиха този рейтинг поради качеството на нашия портфел, но имаме негативна прогноза. Тя не е, е променена. Защо успяхме да ги да ги убедим да запазят този кредитинг, независимо, че нашите акционери или част от нашите длъжници по портфел получиха по-нисък рейтинг. Това е качеството на нашия портфел, както и корпоративния оперативен план на банката, където се говори за намаляване на общото кредитиране, което ще предоставяме и както вземането на средства и така урегулиране на това кредитно рамо или ливерич. Зададе се въпроса и за така наречената подстрижка или отстъп за Гърция. Ние смятаме и това е много важно, че ако ще се приложи такава пострижка за Е и Б, това най-вероятно ще е, унищожи за секунди нашия рейтинг 3А. Ние не сме като ЕЦБ, ние не печатаме пари, ние не сме като Европейската комисия, нямаме бюджет. Тоест, ние живеем от средствата, които вземаме от пазара. Имаме 400 милиарда облигации, бонове, които продаваме на пазара. Защитени сме от а, статута на привилегиран кредит, кредитор. Ако това изчезне, то тогава модела се разклаща. 70% от заетите от нас средства се основават на институции, които са длъжни да купуват облигации 3А, не могат да купуват други. Т.е. ако загубим рейтинга си 3А, в нашия специален случай, то тогава живота на банката е, се поставя под риск. И в резюме, потвърден е нашия рейтинг 3А, понеже имаме качествен портфейл, не очакваме да сме част от а, по какъвто и да е начин гръцкото преструктуриране на дълг, защото разчитаме на пазарите като европейска институция. Ако това се промени, потенциално това ще бъде много е, деликатен въпрос. Няколко думи относно двата конкретни проекта, които споменахте. Сръбската болница по този въпрос не мога да кажа нищо повече от това, че в момента тече разследване. Ние знаем какво става в Олаф и ще дадем всички резултати на Олаф, когато приключим разследването. От наша страна сега не мога да ви дам повече информация от гледна точка на поверителността, но напълно отчитаме вашите притеснения по отношение на туристическия проект в Марокко. И по отношение на въпрос, свързан с Counterbalance и аргументите на Counterbalance, нека да кажа, че банката много сериозно се притеснява относно използването на сензационна информация от страна на Counterbalance. Вместо те да подкрепят осведомеността относно политиките на Европейския съюз, те правят точно обратното. Постоянно правят грешни твърдения, обвинения, фактите ги имате, това е туристически проект с няколко думи. Туризма е изключително важен в Марокко. Дава се работа на много местни лица. Има увеличаване на заетостта благодарение на този проект. Елементите свързани с екологията са разгледани много обстойно. Компанията, която промотира проекта е една от най-добрите европейски компании от гледна точка на екологичния отпечатък. Всички тези резултати са на лице. Нека да не ви отречавам с подробности. Документа ви е даден и ако искате ще го обсъдим. Благодаря. Äh, благодаря, господин Докрионко, за всички пояснения, които дадахте. Сега ще дам думата на допълнителни, за допълнителни въпроси. Господин Калфин, благодаря господин председател. Искам да благодаря на господин Гренкур за допълнителната информация и искам да поздравя автора на доклада, госпожа Иванова, за този толкова обстоен доклад за Европейската инвестиционна банка. Един въпрос искам да засегна не толкова като въпрос, а по-скоро с оглед на коментарите на господин Декрен Става въпрос за ролята на Европейската инвестиционна банка и очакванията на Европейския парламент от тази институция. Непрекъснато оказваме натиск върху ЕИБ да участва и да подкрепя приоритетите на Европейския съюз. Това е изключително необходимо и банката го прави. В същото време това е банка, финансова институция. И всеки път, когато започваме да задаваме въпроси относно рейтинга на банката, не трябва да забравяме, че понякога исканията и изискванията на парламента и на другите институции могат да са против вижданията на агенциите за кредитен рейтинг. Всеки път, когато взимаме решения, трябва да решим кой е основният ни приоритет. Ето защо аз съм съгласен до голяма степен с това, което се предлага в доклада от госпожа Иванова, именно, че в този случай кредитният рейтинг е най-големия приоритет за банката. Защото ако по някаква причина банката загуби своя кредитен рейтинг, операциите и стоеността на тази банка ще претърпят просто е, някакъв вид малък крах. Ще бъдат засегнати негативно. Така че основният приоритет е тук да се запази кредитния рейтинг 3А. Добре беше, че господин Декаренкур обясни каква е причината за онова, което се случи с кредитния рейтинг и това хвърля светлина и върху методологията на агенците за кредитен рейтинг относно на банката. По отношение на корпоративния план на банката, неговата цел е не да увеличи кредитния рейтинг, а да осигури повече кеш за банката. Преминаването от капиталова адекватност към леварич се прави за да се увеличи наличната сума пари в банките. Когато говорим за допълнителни финансови инструменти, можем да обсъдим възможността за увеличаване на тези инструменти чрез увеличаване на средствата в брой, които се предоставят на банката. Би трябвало да се гарантира участието на Европейския съюз в капитала на банките, но не чрез гаранция, чрез ликвидни ресурси. Това ще е един от добрите начини да се действа, включително и е, естествено с включването на финансовите инструменти, които могат да се използват в бъдеще от банката, но е важно да се увеличат ресурсите в брой. Първо. Колегата Хербенян Хербрандай. Благодаря, господин председател. Искам аз да благодаря на господин Декренкур за първите му отговори. Важно е да има последователност в нашите различни политики и политиките в една област не трябва да са в разрез с политики в други области. Това е реалността на хартия. Знаем обаче, че в действителност някои политики са по-равни от други, ако трябва да цитирам един известен писател. Една от по-слабите области на политики е биоразнообразието. Имахме стратегия до 2010 година, според която в Европейския съюз искахме да спрем загубата на биоразнообразие. Сега създаваме нова стратегия. През 2020 година отново искаме да спрем загубата на биоразнообразие. Искаме да работим за възстановяването на е, части от природата, които е, вече са разрушени. Въпросът ми към господин Декаренкур е следния. Как банката включва тези цели за спирането на загубата на биоразнообразието в своите проекти? Има идеи да се приеме принцип против нетните загуби. Това означава, че на ниво проект не може да имате отрицателно въздействие върху околната среда и ако това се случи, трябва да има компенсация някъде другаде. Това е изключително важно за постигане на целите в тази област и има няколко причини защо наричаме природата и биоразнообразието нашата живото за страховка. Това може да е една по-слаба област от политики, но тя е точно толкова важна, колкото и всички останали. Така че помислете по този въпрос. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Ческова, заповядайте. Eh, samozřejmě chtěla také <clears throat> velmi poděkovat paní zpravodajce. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика е, най-сърдечно. Искам да благодаря и на представителя на ЕИБ. Е, тази информация, която ни се дава, е изключително интересна и най-вече е, говоря, когато става въпрос за възможностите пред банката за преструктуриране на гръцкия дълг. Доколкото разбрах, това е невъзможно. Банката не може да се заеме с нещо подобно. Но вземам повод от казаното до тук. Аз лично смятам, че ние трябва да подкрепим определена независима роля на Европейската инвестиционна банка за да може тя да запази своя рейтинг и своята позиция на капиталовите пазари. Ето защо беше много важно да се обяснят всички механизми е, и основания за евентуалното нарушаване на дейността на тази банка. Още нещо. МСП и подкрепата за тях в Европейския съюз. Имаше един много интересен доклад, е, свързан с казаното от Сметната палата. В комисията обсъдихме този доклад в е, понеделник. Бихме искали да получим малко повече подробности, най-вече по отношение на крайните бенефициенти и надзора върху отпуснатите кредити. Съответно имам един въпрос. Възможно ли е Е и Б да контролира по какъв начин крайните бенефициенти използват средствата? Защото Спомням си един много интересен елемент от този доклад. Там се казваше, че няма наблюдение върху броя на новосъздадените работни места или работните места, за които има потенциал да бъдат създадени. Просто се каза, че се наблюдава цялостния брой на заетите. И това го давам само като пример за наблюдението над крайните бенефициенти. Благодаря ви за обясненията и за отговорите. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат по втория кръг тук от въпроси? Ако няма, господин Де Гренкор. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. В отговор на господин Калфин – трябва да кажа, че съм напълно съгласен с това, което той каза. въпросът в момента за ИБ е да се пребори с това ограничаване на нейната дейност, защото имаме ограничаване на капиталовите кешови ресурси. Така че, ако се намери начин в европейския бюджет сред държавите членки да се укрепи това съотношение, ще имаме възможност да увеличим а, нашия капитал с leverage фактор около 7, например. Така че мога да дам един пример. Ако използваме 1 евро в бюджета, то може да се превърне в 7 евро чрез фактора leverage на банката. Така че ние сме на най-съща вълна тук. Само, че тук има и политически елементи и по тях трябва да вземат решения парламента и съвета. Ние препотвърждаваме само техническите аспекти. Към господин Хер Брандай, за съжаление, нямам подробен отговор тук. Знам, че банката много сериозно размишлява по въпроса за биоразнообразието. Имаме хора в дирекция проекти, инженери, еколози, економисти, които се занимават с тези въпроси. Така че работим по биоразнообразието, изготвяме насоки. За съжаление не мога тук да ви дам по-подробна информация, но мога да ви свържа с съответните лица, ако трябва. По третия въпрос относно МСП. Обърнете внимание, че в нашата банка работят 1800 човека. Големия брой от тях се намират в Люксембург. И ако искаме да поддържаме контакти с 115-те хиляди МСП, с които работим, то трябва да разчитаме на посредници. И така давам и пояснения на онова, което госпожа Ческова намекна, а именно контрола върху отделното МСП и проектите. Какво правим? Тъй като естествено не ги оставяме да правят каквото се искат. Ние даваме ясно описание на това, което е възможно, което не е възможно, кое е допустимо, кое не е допустимо, какви са правилата на играта. Всичко това го даваме в договор. И банките посредници трябва да зачитат тези правила и да дават отчет. Но ние в ЕИБ не можем да отидем по-далеч, защото това просто не е реалистично. По отношение на създаването на работни места, това е изключително сложен въпрос и вие го знаете по-добре от мен. Някои инвестиции създават много работни места, други създават иновации с а, по-малко работни места, но с по-голяма възможност за растеж в бъдещето и косвено създаване на работни места. Така че този аспект, колко работни места се създават чрез една инвестиция, не спира на прага на едно МСП. И с оглед на нашия опит, ще се опитам да ви предупредя да не свързвате пряко допустимостта за кредит от страна на едно МСП с създадените работни места. Това може да се окаже рисково, ако искаме да насърчаваме иновациите, например, които на по-късен етап биха довели до създаване на работни места. Благодаря. Благодаря, господин Декренкур, за отговорите. Сега давам думата на госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички колеги за отличните въпроси, за изказванията. Аз приветствам и подробните отговори и обяснения на господин Дегренкур. Кур. Най-вече искам да поздравя Европейската инвестиционна банка за това, че е готова да бъде аудитирана от Сметната палата по отношение на външния мандат на банката. Всъщност, моят коментар беше свързан по-скоро с Сметната палата. Това беше една покана към тях, а не към вас. По отношение на конкретните коментари от колегите от групите, по отношение на социалистите и демократите, на напълно съм съгласна с трите въпроса, повдигнати от господин Гайер, е, надзора, е, кредитния рейтинг 3А, е, офшорните предприятия. По отношение на МСП, това, което беше казано, изключително важен елемент. Има една част от доклада, свързана с мандата на банката за отпускане на заеми във вътрешен план по отношение на казаното, свързано с екологичните измерения, измененията в климата. Аз не виждам основания да се спира финансирането на някои проекти, просто искам за някои проекти, които се започват да се отчитат всички социо-економически и екологични стандарти. Отбелязвам си казаното от господин Дегранкур относно изкопаемите горива и цифрите, свързани с тях. Всъщност тези цифри идват от колегите от комисиите по развитие и по околна среда. Аз не съм ги проверявала, но можем да обсъдим цифрите с колегите и да ги променим. В страни от тези коментари, мисля, че общо взето всичко е ясно. Дебата беше много ползотворен. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на представителите на ЕИБ и очаквам с нетърпение да има един полезен, добър доклад, който ще подобри още повече ефикасността на банката. Благодаря. Сърдечно благодаря на докладчика госпожа Иванова и на господин директор Кренкур от АИБ. И смятам, че с това можем да приключим тази точка от дневния ред и да преминем към следващата годиш, а именно годишния доклад на надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите. Докладчик е госпожа Ингеборг Гресле. И по тази точка приветствам Розлинд Райт от Видим от теато. Били сте членове и на тази комисия. тук е и директорът на ОЛАВ. Докладчик, желая ли да вземе думата първа или да преминем, да дадем незабавно думата на госпожа Рай и театър, господин Теато. Госпожа Теато. Така. Äh, Господин председател, госпожо докладчик, е, дами и господа, колежката ми госпожа Райт и аз ви благодарим много за поканата да участваме в заседанието на вашата комисия и да ви представим годишния доклад на надзорния комитет на ОЛАФ. Това е последният годишен доклад, защото нашия мандат приключва и е, новия ще започне скоро своята дейност. Даже вече е започна. Този път е, годишния доклад е, предоставя един общ поглед върху работата през последните 6 години и е, областите, които са били приоритетни. Винаги сме държали на, на независимостта на Олаф по време на а, разследванията. Надзора на разследванията от страна на нашата комисия се съсредоточава върху три основни области. Първо, провеждането на разследванията, е една от основните функции независимостта на анкетиращите и прилагане на всички законодателни и нормативни текстове за гарантиране на независимостта на ОЛАФ. Днес ще ви представим основните аспекти, които позволяват да се гарантира независимостта на ОЛАФ и е, някои въпроси от общ характер, които са в интереса на държавите членки. В началото ще кажа, че Европейският парламент и вашата комисия проучват заедно с съвета преразглеждането на регламента 1073. В надзорния съвет ние също обсъдихме преразглеждането на този регламент. Бяхме поканили експерти и компетентни комисар и разработихме три становища е, е едно от които е, е становище 4-2011, което е прикачено към годишния доклад. Възоснова на опита ни през мандата и на многобройните препоръки в това отношение, ние установихме редица факти, които, върху които ще се върнем след малко. По отношение на надзора е много важно Олаф да може да изпълнява своите функции и да провежда спокойно разследванията. Винаги сме смятали, че е разследванията имат основно значение за гарантиране на независимостта и ефикасността на ОЛАФ. Също има три аспекта. Първо, правомощията на ОЛАФ, сътрудничеството и обмяна на, на информация с държавите членки. След това сътрудничество и обмяна на информация с различните институции, организации, бюра и агенции. По, аз ще говоря по първия аспект, госпожа, и втори, а госпожа Райт по третия и накрая ще обобща. По отношение на правомощията на ОЛАФ, становище 3 от 2010 и 4 от 2011 година, надзорният комитет изразява описе, опасения, че е, е, няма достатъчно ясно определение на правомощията на ОЛАФ, така както са описани в регламент 1073. Регламента постановява, че ОЛАФ може да има неограничен достъп до информациите на всички организации, и институции, си дадахме сметка, че тези правомощи трябва да бъдат разширени и ще ви дам пример. Първият е доста известен и е цитиран в становище 2 от 2011 година. Става въпрос за разследване на членове на Европейския парламент, което налагаше пряк достъп до информацията на тази институция. Това правомощие първо беше отречено от парламента. Олаф в своето становище посочва, че заради тълкуването на мандата му от една от европейските институции, неговата независимост това разследване е поставена под въпрос и Олаф в този случай не успя да завърши мисията си. Той не получи незабавен и автоматичен достъп до данните, е, базата данни и на комисията, когато възнамеряваше да започне разследване е, в, в е, становище 1 от 2011 година разработено съвместно с генералния секретар, подкрепихме ОЛАВ срещу комисията. Второ, обмена на информация с държавите членки. Няма съмнение, че за да бъде ефективна дейността на ОЛАФ, трябва да има добро сътрудничество с държавите членки по време на разследването и след него, при проследяване на при, прилагане на заключенията. има случаи, когато анкетите са траяли над 9 месеца заради липсата на сътрудничество от страна на държавите членки подобно поведение пречи на разследването, което не може да бъде приключено в необходимия срок. Олаф се е изправил пред различни проблеми, а именно да разбере кои са компетентните органи от дадената държава, с които да разговаря, които да му позволят да, пос... да направи проучване на място. В становище 4 от 2011 година се посочва, че държавите членки трябва по някакъв начин да бъдат принудени бързо да посочат контактния орган, с който трябва да се свърже ОЛАФ. По следващата точка ще дам думата на колегата ми, госпожа Райт. Uh, uh, Благодаря. Аз ще говоря по последния въпрос, е, госпожа Теато не говори е, достатъчно много по него. Става въпрос за това, че ОЛВ, за да си върши работата, има нужда от сътрудничеството на държавите членки. В е, много случаи има органи, агенции, институции, в които има различен персонал и персонала извършва различни е, функции. Ето защо това сътрудничество между всички тези лица е много важно, за да гарантира ОЛАФ е, успешен завършек на своите операции. Ние искаме целият този персонал да работи така, че да не се пречи на работата на ОЛАФ. Затова отделяме специално внимание на оперативната независимост на ОЛАФ. Разгледахме достъпа от страна на ОЛАФ до информация, която имат институциите. Разгледахме нашите отношения с IDOC, службата за вътрешни разследвания на комисията, както и с други служби. Разгледахме препоръките, направени от Олаф, разгледахме и ситуации, в които Олаф забавя задължението лице, което се разследва, да трябва да даде а, своите а, показания. Разгледахме обмена на гледни точки с институциите. Искам да говоря по четири отделни аспекта. Значи достъп от страна на ОЛАФ до информация от институциите, отлагане на задължението лицето да даде своята позиция, даването на информация от страна на ОВ към институциите и прехвърлянето на информация относно досиетата. На първо място, достъп до информация, която имат институциите. Този въпрос е важен, защото ни се струва, че доверието изглежда се е загубило по отношение на достъпа от страна на ОЛАВ до базите данни, е, управляване най-вече от комисията. Въпреки, че член 4, раздел 2 от е, регламент 1073 ясно казва, че Олаф има право на непосредствен достъп до информация от страна на останалите институции, Европейската комисия не даде такъв достъп до някои лични данни поради ограничено тълкуване на регламент 45, известен като регламента за защита на личните данни. Олаф има нужда от такъв достъп, особено преди началното разследване, преди да се отвори едно досие, за да може да се изпълнят критериите за работа. Тази практика продължава от дълго време насам и няма постигане на някакво развитие. Надяваме се, че ако се следват препоръките от становище номер 1 от 2001 година и ако се следва диалога между Олаф и комисията, то може да се стигне до решение в близко бъдеще. Смятаме, че изменения регламент трябва да се вземе с този въпрос, като се установи равновесие между достъпа от страна до информация на всеки етап от разследването и съответните правила, свързани с защитата на данните. На второ място ситуации, в които Олаф отлага задължението едно лице да даде своята позиция. Когато Олаф прави вътрешно разследване, Олаф трябва да получи предварителното съгласие на генералния секретар или на председателя на съответната институция или орган. Когато Олаф реши да отложи тази възможност лицето да даде своята позиция, това се прави. В становище номер 5 от 2010 година казваме, че когато се стига до такова положение, разследващите правомощия на ОЛАФ могат да бъдат компрометирани. В някои случаи прехвърлянето на досиетата от страна на ОЛАФ към съдебните органи се е забавило поради е, забавянето на съгласието на съответната институция. В един случай генералният секретар на институция забави с 14 месеца даването на съгласие, пред, въпреки а, многото отправени искания от страна на Олаф. В а, Втори случай, генералният секретар след първоначален отказ даде своето съгласие, но едва след 5 месеца. Виждате, че е на лице реална опасност да се попречи на течащо разследване, тъй като се отлага даването на възможност на съответното лице да даде своята позиция. Ние вече заявихме, че новия регламент трябва да съдържа разпоредби, които да пречат на възникването на такива ситуации в бъдеще. Регламент 1073 в момента не решава въпроса или не го решава както трябва. Третия коментар, който искам да направя е свързан с задължението ОВ да дава информация на институциите. По силата на съществуващото законодателство, ОЛАФ има задължението да информира институциите в случай, в който вътрешно разследване показва, че може да има влияние върху някакъв член на персонала. Естествено, тук трябва да има абсолютно запазване на тайната е, с оглед на, на разпоредбите. Член 4.6 от изменения регламент променя правилата и казва, че в изключителни случаи, когато поверителността на разследването не може да се гарантира, ОЛАФ трябва да използва уместните альтернативни канали на информация. В нашето становище номер 4 от 2011 година даваме своите опасения по този въпрос и казваме, че Олаф би трябвало да запазва конфиденциалността, там, където сметне за необходимо. И накрая става въпрос за прехвърлянето на досиета от страна на ОЛАФ към други институции или органи. Отбелязваме, че по искане на Европейската комисия ОЛАФ е готова да прехвърли всички досиета. Освен това, Олаф реши да използва същата политика за предоставяне на досиетата към всички останали институции. Искахме да видим дали това може да наруши разследващата независимост на ОЛАФ. В нашето последно становище, номер 5 от 2011 година, даваме своите опасения, че това прехвърляне обаче може да бъде в ущърп на правото на лицето, което се разследва и съответно може да увреди и е, на, да увреди доверието, което имаме в ОЛАФ. Попадането на информацията в ръцето на хора, които са готови да огласят, може да постави на риск разследването. Напълно приемаме бележките, направени в тази връзка от страна на Олаф и генералния секретар на комисията. Според тях регламента изисква всички досиета в окончателния си вид, независимо дали има последващи действия или не, да бъдат прехвърлени, но това не означава, че цялата информация в а, това досие трябва да бъде прехвърлена. Много е важно да се изкара от досието чувствителната информация и когато това не се прави, би трябвало да не се дава на другите институции възможност да влияят на независимостта на ОЛАФ, който пък ще подкопае и доверието у хората. Ние смятаме, че Олаф трябва да прехвърля тези доклади в нередактиран вид към другите институции. Смятаме, че това трябва да става по начин, по който хем не се компрометира европейското законодателство, хем не се оспорва независимостта на разследването. Що се отнася до въздействието на управлението върху разследващата функция на ОЛАФ? От началото на нашия мандат винаги сме наблюдавали онези въпроси, които според нас оказват пряко въздействие върху независимото провеждане на разследванията. Това включва управлението им, въпроси като планиране, стратегическите насоки на разследването, гарантиране на тяхната продължителност и тяхната правосъобразност. Разглеждали сме и бюджета, административната организация, политиката на служителите в разследващите функции на ОЛАВ, и на последно място правилата за водене на следствие, които са включени в наръчника ще се съсредоточа върху бюджетни въпроси и трябва да кажа, че в различните ни становища за предложението за бюджет на ОЛАФ в годишен план, надзорният комитет постоянно е подчертавал, че най-основната мерка, която трябва да се предприеме за да се гарантира независимостта на ОЛАФ, е разпределението на достатъчно средства за ОЛАФ. Трябва да се гарантира във времето солидно финансиране. Когато има економическа рецесия, е необходимо, разбира се, в целия Европейски съюз да има съкрещение на бюджета и Олаф а, не може да не а, претърпи ограничаване на бюджета, но като следващ, разследващ орган той трябва да има пълна бюджетна независимост. Имаме становище от 2011 година номер 3. Генералният директор на Олаф трябва да е единствения, който да решава къде да бъде урязван бюджета на Олаф. I'll now pass you back to Mrs. Госпожа Имам още няколко коментара по отношение на нормативната уредба, която гарантира независимостта. съществуват две юридически гаранции на тази независимост. Първо, независимо на генералния директор на Олаф и второ, ролята на надзорния комитет. Независимостта на генералния директор е задължително условие за Олаф, за да може службата да провежда своите административни разследвания свободно и независимо. Редица становища на надзорния комитет се отнасят до назначаването на генералния директор и неговата независимост и заместването му в случай на отсъствие. Искам да припомня също, че само генералният секретар може да реши кога да започне разследване, той не, на него не може да му се въздейства откъдето и да било, от която и да било страна когато комисията се опитва а, да направи нещо срещу нашата независимост, ние се борим срещу това. В становище 4 от 2011 се подчертава, че в новия регламент трябва да се вземе предвид независимостта е, и, и, по отношение на всички останали институции и агенции. Комисията може да сключи договор с генералния директор на ОЛАФ, който трябва да има право да избира хората, които ще провеждат разследванията, без да минава през дългите процедури на комисията. Заместник, заместника на генералния секретар и, и наследството му също е, е проблемно, особено когато почина господин Брюмер. Е, Надзорният съвет чете, че за да има приемственост в работата на ОЛАФ, трябва да се създаде постоянен пост за местник генерален директор в <coughs> ОЛАФ, след бъдещата регламентация на ОЛАФ, т.е. един заместник, който да м- замества директора, когато отсъства и който да поеме поста му в случай на напускане както ви казах, независимостта е, е ключов надзор и нашия комитет играе основна роля в това отношение. Затова той трябва да разполага с достатъчно правомощие, достатъчно средства. Същото въжи за секретарията на ОЛАФ. Да, работещите в него и тяхната квалификация са от особено значение за а, дейността на надзорния комитет. Госпожа Гресле знае нашите опасения. В новата органиграма се предвижда съкръщаването на редица постове. Надзорния комитет стигна до заключението, че в бъдеще персонала ще трябва да се търси от персонала на други организации. Назорния комитет и секретарията трябва да са напълно независими от организациите и органите, които контролират. В заключение ще кажа, че годишните си доклади надзорния комитет стига до заключението, че независимостта на ОЛАФ не се поставя под въпрос. Въпреки това обаче установяваме някои подводни камъни и ограничения, за които ви дадохме няколко примера. Няма да е, твърдим, че това е направено нарочно и, и целенонасочено, за да се намали независимостта на ОЛАВ при разследванията. Но тези примери ни показват, а, е, че всъщност може да се създаде състояние на зависимост в края на нашия мандат ние искаме да заявим, че доброто функциониране на ОЛАВ зависи от пълната независимост на надзорния комитет. Ние двете с госпожа Райт направихме всичко, което беше по силите ни да бъдем един критичен приятел на Ола вътре в него, в нея. Искам да благодаря и да ви поздравя, господин председател, с избора ви на за начало на тази комисия. Благодаря. Frau... Благодаря ви, госпожи Райт и Теато, за годишния доклад, за извършената от вас работа по време на целия ви мандат в надзорния съвет. Мисля, че мога от името на всички членове на нашата комисия да ви поздравя за а, вашата лична работа и за работата на целия надзорен комитет. Сега ще дам думата на първо на докладчика госпожа Гресле и после на останалите депутати. Заповядайте, госпожо Гресли. Благодаря. Аз също искам да благодаря на всички членове на надзорния комитет и е, на е, госпожа Теато и е, Райта. Това, което представите пред нас е доста тревожно, защото ние трябва да сме гарантите на независимостта на ОЛАВ. Вие очертахте всъщност една тенденция, която цели да подкопае анкетиращите функции на ОЛАФ. Ние трябва да се борим срещу подобно явление. И аз като докладчик а, а, участвах в най-различни срещи, в тристранните срещи и мога да ви уверя, че навлизаме в една нова ера. Надзорния комитет ни очерта опасностите за иземване на анкетиращите функции на ОЛА, за опитите за упражняване на влияние. Ние лично сме постановили много ясно как трябва да стоят нещата. Искам да се спра обаче на доста въпроси, повдигнати от надзорния комитет. Смятам, че ние като законодателна комисия трябва непременно да се намесим. Ще започна първо с надзорния комитет. в него се предвижда да бъдат съкратени редица работни места – вече е закрито едно. Надзорният комитет твърди, че се нуждае от 10 души, но генералният секретар успя да преговара едва за 8. Това вече е съкръщение. Днес смятаме, че последващите ограничения ще бъдат абсолютно непропорционални и неоправдани миналата е, година дейността на ОЛАВ позволи да бъдат възстановени 5 милиона евро, които не бяха използвани. Мисля, че това е много голяма сума, ако бъде сравнена с е, бюджета на ОЛАВ за административни разходи. Съгласна съм, че трябва а, е, да сме доста предпазливи, когато предприемаме мелки, мерки. По отношение на назначаването на персонал, ще припомня регламента на надзорния комитет от ноември месец, публикуван в официален вестник. Регламентът гласи, че надзорният комитет има правото на мнение по състава си и по назначаването на директор. Такова право не е дадено на надзорния комитет. Това е недопустимо. Защо се приемат правила, които след това не се прилагат? Нещо абсолютно недопустимо. Искам да ми бъде обяснено защо е така. След това бих искала да се спра на това, което всъщност интересува на първо място, а именно метода на работа на ОЛАФ. В своя доклад надзорния комитет отбелязва съществуващ проблем, а именно невъзможността да участват национални експерти. Член 9 ясно гласи, че ОЛАФ трябва да се съобразява с националното законодателство защото ако той разполага с доказателства, които не въжат пред съответния съд, те няма да послужат за нищо. Това е основен елемент от работата на ОЛАВ. Ние всички имаме интерес доказателствата да не могат да се използват в съответния съд. Статистики от 2009 набрани от нас самите показва, че 93% от разследвания започнати от Олаф, крайна сметка завършват в кощето за буклук, защото не са последвани от а, съответните действия на националните органи. А, ние предложихме именно да се преразгледат условията, правните условия, при които се провеждат разследванията на ОЛАФ. Внесахме изменения в регламента. Сега се предвижда нова органиграва, нов състав, ново разпределение на постовете. И постът, който трябваше да, да бъде човек, отговарящ за законосъобразността на анкетите, беше премахнат без да се намери някаква друга альтернатива. И всъщност случая се предвижда една проверка в началото на разследването, но не и проверка на законосъобразността по време на цялата анкета. Ние много се борихме на тристранните срещи, не можахме да постигнем задоволяващо решение и Искам да попитам двете госпожи от надзорния комитет какво би могло да се направи по време на реорганизацията на Олав. Струва ми се абсолютно необходимо да направим нещо в това отношение. Искам да благодаря на надзорния комитет за това, че съобщи факта, че се подкопават или подронват редица права на Олаф, че по административен път работата му се спъва все във все по-голяма степен. Европейските институции трябва да имат възможността да приемат разпоредби за персонала, който работи в тях. Но ако тези разпоредби ще пречат на доброто провеждане на дадено разследване, се, е, всъщност се случва нещо абсолютно неприемливо и недопустимо. И всъщност стигаме до е, едно положение, в което няма да може да се защитят е, е, гражданите, работещите в Европейския съюз, защото това са разследвания за злоупотреби. Тук се работи малко с два аршина. Всъщност е в ущърп на всички, на гражданите, на работещите в Европейския съюз ние с измененията, които внасяме към проекта за реформа на ОЛА, вървим в насока на обратна на тази тенденция, а именно по-голяма независимост. Не можем да приемем да се проточват е, разследвания 15 месеца само защото не се дава достъп до документи или пък разследвания да, след това да не получават ход заради неучастие на националните органи. Мисля, че ние лично направихме каквото трябваше, за да поясним нещата. Достъпа до базата данни на комисията. Благодаря, че повдигнахте този въпрос. Това е също много важно за нас. Ние бихме искали да предоставим такъв автоматичен и незабавен достъп на ОЛАВ. Вече говорихме с Европейския орган за защита на данните а, който ни предложи формулировка на текст, но ние не сме съгласни с тази редакция. А, в момента има проблем да се намерят дати за съвместни заседания, но, но така не, че трябва да стигнем до решение, защото иначе няма да напреднем и в никакъв а, случай няма да подобрим ефикасността на Олаф. В становище 5 от 2011 година, което вие споменахте, се постановява, че а, ако бъдат предоставени всички данни, а, а, много често да, това става след като се направи доклада и, и създава проблеми. Да, ние ви подкрепяме. Верно, че понякога системата за предаване на информация не функционира както трябва. А, и, а, когато има забавене, понякога се позабават на подверителния характер на данните. Трябва да направим нещо и те да се предават бързо. Как а, ще подходим към, при преразглеждането на регламента? И в конкретни случаи, примерно с назначаването на генерален директор, това е доста деликатен правен проблем, но смятам, че можем да намерим решение. По отношение на предложението на надзорния комитет за право на обжалване, срещу действия на европейските институции. Ние сме абсолютно съгласни, макар че правните проблеми са различни в зависимост от институцията, за която става въпрос. И особено отношенията между Олаф и комисията. По отношение на разследванията срещу депутати не съм съгласна с надзорния комитет. Регламента за създаване и функциониране на ОЛАФ не може е, да наделява над първичното законодателство, съгласно което депутатите имат имунитет. Всъщност Олаф никога не зачита имунитета на депутатите депутатите. Тук не, не опреквам никого, но установявам факти. Имунитетът на депутатите трябва да се зачита. Това е записано в договорите. Право и не може един регламент да противоречи на договорите. Така че трябва да се пояснят нещата. и да избягваме подобни дискусии и конфликти. Мога да уверя надзорния комитет, че е, ценя много високо опита и работата му. В момента се намираме в един преходен период, точно по време на реформата и се нуждаем от опита на досегашните членове, вече назначихме нови, новия надзорен комитет и се надявам, че много бързо той ще възобнови пълноценно и с пълна пара работата си. Защото в крайна сметка не създаваме институции, за да ги изоставаме после да е, плават сами по течението. Вие се ползвате с пълната ни подкрепа. Ние наистина държим да гарантираме независимостта на ОЛАВ в името на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Благодаря ви, е, госпожи. Желая ви е, успех в следващата ви дейност и ви благодаря за отличната ви работа, която позволи на Олаф да има прекрасна реноме. Благодаря госпожо Гресле. Сега ще дам думата господин Бачитис. Благодаря, господин председателю. В самото начало искам да благодаря за така детайлното представяне на този сложен въпрос от страна на комитета. Благодаря и на докладчика госпожа Гресле. Тя по един а, отличен начин представи цялата информация за Олаф и реформата. Като докладчици в Сянка съжаляваме, че не можахме да участваме на всички етапи от дебата. Днес обаче сме изправени пред един проблем. Вече повече от две години съм член на тази комисия и мога да кажа, че сме виждали множество доклади Последният съвсем наскоро, представен от Европейската комисия. Преди това имаше доклад от Олаф, сега имаме и доклада на надзорния комитет. Повтарят се едни и същи въпроси. Независимостта на Олаф, огромен проблем, представенето на данни и подробности в държавите членки, Когато се представи доклада на комисаря, тогава също се каза, че не всички са надежни, защото не всички данни са надежни, защото държавите членки казват, че не искат да ги предоставят, а ние нямаме как да ги принудим. И в крайна сметка един омагиосен кръг се образува. Олаф никога няма да бъде независима институция, докато не създадем такава система за достъп до данни, една независима система за достъп до данни. Каква да бъде тази система? Може да се поспори. А, пък а, а, Олаф трябва активно да участва при изработване на критериите за данните. Казвал съм го многократно. Всяка държава членка има свой правен ред. Независимо какви са били условията, които винаги са еднакви за влизане в Европейския съюз. Но за данните всеки има различни изисквания и комисията като че ли не разбира това. Трябва да променим и елементите, свързани с отговорността. Кинга už sistemos. Господин Шемета ще се поизнерви. Комисията не носи отговорност за данните от всички 27 държави членки, които скоро ще станат и 28. И докато тя не стане отговорна за това, ние все за това ще си говорим. Данните не могат да се получат, не, не ни се дават, не са сравними. тъй като специалните агенции в държавите членки са различни. В Литва, например, има пет агенции от този тип. Те не си обменят информация. Дори в една малка държава като Литва има такъв проблем. И проблема няма да се реши, ако не променим принципите на европейско ниво. Първият въпрос е комисията не трябва ли да носи отговорност за това да изгради една такава система или пък да промени определени правни изисквания, защото когато влязохме в Европейския съюз, законодателните ни промени бяха свързани с въвеждане на някои базисни принципи на европейското законодателство в нашето, например, данъчните сборове и така нататък не сме говорили е, за защита на нашите финансови интереси, защото организираната престъпност не спи, за постоянно намира начини да се облагодетелства и от национални, и от европейски проекти, фондове. Така че има огромен проблем. който още от 94-та съществува трябва да започнем да говорим по въпроса, да го анализираме. Има и напрежение, разбира се, между надзорния комитет и Олаф. Това обаче е естествено. Генералният директор бе подменен. Организацията. В, в организацията че е реформа. Подкрепям госпожа Гресле, която каза, че има доста неща, които трябва да претърпят промяна. И ние като членове на настоящата комисия трябва в бъдеще да направим така, че да се заделят съответните финансови ресурси за ОЛАФ. Ако нямаш резултати, извинете, ако нямаш средства, няма как от теб да се очакват и резултати. Олаф трябва да започне да съкръщава сроковете за провеждане на разследванията, те да бъдат по-ефикасни, но всичко това, това зависи, разбира се, от достъпа на Олаф до данни. И в заключение, въпросът е много сложен и за надзорния комитет, и за защитата на финансовите интереси на ЕС, който, който също е сложен въпрос. Но заедно можем да създадем една по-централизирана система. Рано или късно ще трябва да решим този въпрос. Не може да има демокрация навсякъде, във всички сфери на живота. Особено, когато се говори за финансови измами, нередности. Системата трябва да бъде ясна, особено за достъпа до данни и отговорност. Äh, благодаря. Е, господин Рубих. Äh, благодаря ви. Първо, благодаря за извършената работа. Много е важно надзорния комитет, Ка, да върши добре работата си. Знам, че сътрудничеството с Европейския парламент винаги е било много добро. И парламентът е институцията, която всъщност заложи основите на Олаф. Спомням си, когато говорихме за учредителния документ на Олаф и тогава казахме, че трябва да има ясни правни основания а, за съществуването на Олаф. Изключително важно е да има и а, нова информация. Всички го знаем. Във времена на дългова економическа криза е, смятам, че е важно също така да има и прозрачност, и коректност на работата. Може би трябва да разгледаме различните въпроси, по които имаме сблъсък. Парламентаристите имат имунитет. Имунитет е, не е някаква, някакво забавление, защото е, ние представляваме значителна част е, от гласоподавателите. Знаем, че постоянно има различни клеветнически е, кампании, които се правят единствено и само за да се отстранят конкуренти. Но имунитета наистина е много важен въпрос и съм съгласен с госпожа Гресле, че преди избори Злоупотребата с следствени правомощия е нещо много опасно, защото ако започнат разследвания в парламент, обикновено веднага медиите започват да се интересуват от това, всичко се раздува, има огромни заглавия, които човек просто трудно след това може да обори. Те оставят и върват с него през целия му живот, а лицето може да е невинно, но щетата е нанесена и няма как да бъде поправена. Затова е много важен този въпрос и искам да разбера дали НК има връзки с държавите членки, какво става там. Има ли някакви искания, които стигат до вас а, за подаване на информация или пък а, всичко е свързано с основната ви работа в ОЛАФ. Благодаря, казва председателя. Господин Скалакакис. Uh, uh, Благодаря. Честито! Ако погледнем това, с което трябва да ни помогне е надзорния комитет. Трябва да видим, че човек трябва да се върне от самото начало и как изглежда това начало тук. Колко от измамите попадат под юрисдикцията на Олаф? Знаем ли? Мисля, че не знаем. Каква част от измамите се оповестяват? Знаем ли? В известна степен само. Според мен това са основните въпроси. Колко ефикасно използваме ресурсите на Олаф? Не мисля, че много ефикасно. И това не се дължи на действия от страна ОЛАФ. В много случаи, пак и току-що го чухме от надзорния комитет, това се дължи на сериозни пречки, поставени от всички останали около Олаф. Олаф няма достъп, например, до данни или пък има лица, които забавят разследването. Не мисля, че можем да сме удовлетворени от резултатите. Това е на първо място. Сега какво можем да направим и как нека може да ни помогне? Първо, трябва да ни е ясно какво е нивото на измами, такъв е процента на измами. Защото ако не знаем колко измами има, то тогава никога няма да можем да решим добре ли работим или не. На второ място, трябва да дадем необходимото нолъв, за да постигне резултати. И веднага стигам до средствата, до финансовите средства. Много се притесних, когато чух, че госпожа Гресле каза, че Ола връща средства на комисията. Това означава, че нямат нужда от тези средства. И пък няма как да ги използва. Очаквах те да искат повече пари и да получават, и да постигат, разбира се, много повече резултати с тези средства. Ще бъда щастлив, ако това е така. По-конкретни въпроси сега. Имунитетът. Имунитетът е важен, но е важна и прозрачността. И не трябва да се правят компромиси с двете. Олев трябва да контактува с парламента, за да не се нарушава имунитета, но не се и възпират следствията, когато те са необходими. достъп на ОЛАФ до документи, до лица. Абсолютно неприемливо е за мен да се поставят пречки, които да не са аргументирани. Просто да има лица, които да не искат Олаф да им се бърка в личните им дела. Това не са лични дела. Това е работа на европейския гражданин. Това са общи дела. След това. Мисля, че издаваме подаващите сигнали. Поне начинът по който работим с лицата, които подават сигнали за измама, е такъв, че ние намаляваме техния брой. Трябва да направим точно обратното. Те трябва да бъдат по-добре защитени. И надзорния комитет точно за това и говори. И накрая Нещо много важно. Какъв процент от разследванията на Олаф започват от сигнали, които са подадени от лица и какъв процентът започват по собствена инициатива? Може ли надзорния комитет да отговори на този въпрос, ако има такава информация или становище? Ако искаме да работят ефикасно е, Олаф, е, трябва е, да започват сами своите разследвания. Защото, според мен, когато един сигнал се получи от някого, това означава, че ние сме се провалили. Ние не сме го забелязали преди това. А пък организираната престъпност това прави. Опитва се да елиминира лица, които да подават сигнали. Тоест, непредвидими ли сме, т.е. Олаф непредвидим ли е в своите разследвания, защото ако ние единствено и само или повече и най-вече използваме лица, подаващи сигнали, след това не ги опазваме, то тогава нашите разследвания са много предвидими и тогава някои лица ще накарат други да си траят. И няма да можем да стигнем до тези лица, които запушват устите на други. Доколко и колко следствия започват вследствие на сигнали или е, без сигнали. Weitere Wortmeldungen liegen mir im Moment jetzt nicht vor. Е, deshalb würde ich jetzt gerne die благодаря. Виж, имам чувство, че още доста хора биха искали да вземат думата. Започвам с господин Кеслер. но а, мисля, после ще дам думата на после на представителките на надзорния комитет. Господин Кеслер, благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от а, тази възможност, за да ви поздравя с избора ви и надявам се на отлично сътрудничество. Сега ще продължа на италиански. Преди всичко искам да благодаря на представителките на надзорния комитет за... и на всичките му членове за работата през последния мандат, последните 6 години и особено за начина по който тълкува ролята си а именно гарантиране на независимостта на ОЛАВ. Този комитет всъщност с примера си ни даде голяма помощ и даде насоки за работата на новия надзорен комитет, който започва работа. Този прекрасен пример а, ни е, привлича най-вече с а, е, огромната работа, свършена през тези години, довела до огромен брой становища. Но не бива да се спираме само на количеството, на броя на тези становия. Знаем и тяхното качество. Това е, е, е не е за подценяване. Виждаме всъщност, че обаче е, от е, тези становища, че доста от институциите трябва да се замислят. Надзорният комитет обяви пред нас, че държавите членки често не са много склонни да сътрудничат. Е, да се надяваме, че положението ще се подобри, но нещо, което е важно за нас е, е Олаф да си има е, структура, лице, пункт за контакти във всяка една държавна членка, към ко която да се обърне, за това е изключително важно, за да могат бързо да се провеждат разследванията на Олаф. Е, и наистина трябва да се замислим за е, прекомерното проточване на някои анкети, на някои разследвания а, Мисля, че е, обсъждайки новия вариант на регламент 1073, трябва да бъде повод е, да помислим за гарантирането на независимостта на ОЛАФ. Парламента е, е съзаконодател и е, като институция, като предмет на разследвания, това се е случвало не веднъж. трябва да помисли за гарантирането на независимостта на ОСКО, която, между другото, парламента е нарушавал. И то не, не веднъж. И понякога, поради тези причини, Олаф не е успявал да прилага вътрешните си правила. И не, са спа... не е спазван и правилника на парламент. По отношение на имунитета, ще кажа, че е добре е, нали, да се спазва имунитета, за да могат депутатите да изпълнят а, а, своя мандат. Това е в интерес на всички, включително и на Олаф. Но в случая, който обсъждаме тук. Ма, io credo che è giusto la nuova regolamentazione eh, che si sta все пак трябваше да, може би да се поиска съгласието на тези първа документаристи, но а, да, се, не, да не се пречи на разследването. Т.е. трябва да се приемат някакви разпоредби, а, които да гарантират, а, а, да въведат правила, които в момента липсват, за да може Олаф да провежда по някакъв начин своите разследвания. Ние сме готови да споделим опита си с а, вас. За да може да уредим нещата нормотворчески. Надзорният комитет спомена и е, проблем с достъп до базата данни на комисията. Това е нещо много сериозно. А, знаем колко е важен този достъп е, в първите стадии на едно разследване. И това е още по-важно, защото по този начин се избягват излишните разследвания, които пък от друга страна могат да нарушат правата на а, съответните лица. А, бяха взети някои практически мерки, има и съществен напред, а, известен напредък, прощавайте, но се надяваме, че благодарение на надзорния комитет ще успеем да постигнем е, ефективно действащи споразумения, които ще подобрят положението в тази област. В заключение искам да благодаря на надзорния комитет за конкретното посочване на този проблем. Надзорния комитет е гарант на независимостта на ОЛАФ и оставя е, голяма част от своите становища за ползване от самата служба за борба с измамите. От, при всички положения ОЛАФ е, ги взима под внимание е, и установява контакт е, с надзорния комитет и вследствие на становища на надзорния комитет ние сме изменяли нашите процедури. И накрая искам да спомена още нещо. Олаф изпраща окончателните си доклади от разследване до всички институции. ако служител на тези институции е бил предмет на разследване. Всъщност ни се налага от закона, от 73-та година, от нормативния акт. Ние винаги трябва да изпращаме нашите доклади на институциите, независимо дали сме доказали вина или не. И в случая с европейските депутати ние изпратихме нашия окончателен доклад, сме изпращали нашите окончателни доклади, включително и случаите, когато е доказана невиновност. А, ако не сте научили нещо, това е защото сме били длъжни да запазим в е, тайна. Ние имаме правното задължение да спазваме определени правила. Накрая искам отново да благодаря на, е, надзорния комитет за неговото становище за, и за участието. Ще продължим да и изпращаме наши доклади, премахвайки името на източниците на информация, както повелява закона. Много държим да запазим в тайна нашите източници на информация. Благодаря и на госпожа Гресле, автор на доклада. Много ценна работа, както винаги. Ще имаме отново възможност да го обсъждаме. Вътрешната реформа, която провеждаме в ОЛАФ, мога да ви уверя, не предвижда намаляване на независимостта. Напротив, предвижда и създаването на, на структура за контрол на законосъобразността на нашите действия. Не наречен е правен отдел или съдебен отдел, но всъщност това е службата, която ще се занимава с проверка на законосъобразността на нашите действия. Проблема с е, е, на информация е много важен за нас, както и този за имунитет. Благодаря, господин Кеслер. напълно ще прав, ще продължим да водим дискусии, ще бъдат вземани законодателни решения в рамките на три, след тристранните срещи. Благодаря много за участието в тази обмен на мнения. Важно е да се изслушат всички заинтересовани страни. Днес говорим за годишния доклад на надзорния комитет. Имаше бяха зададени поредица въпроси, на които двете представителки на комитета могат да отговорят. Благодаря, господин председател. Вече сме в края на нашия мандат и това е един от най-важните моменти за нас. Да сме тук след вас и да представим нашата работа, както каза и господин Кесле. Сега ще прехвърлим и щафетата на нашите наследници и те ще поддържат връзка с парламента без да оказват някакво влияние върху законодателя. В нашата дейност по надзора сме ставали свидетели на много интересни, е, даже поразителни факти, които не могат да бъдат е, отхвърлени или приети с лека ръка. Искам да благодаря на докладчика госпожа Гресле и на всички членове на комисията, които дадоха своите интересни коментари относно работата на надзорния комитет. От дълго време работим с вас. Доста работа сме свършили. По отношение на законността, която се засягаше толкова много в този дебат. Има едно искане, което нашия комитет повтаря от дълго време насам, а именно персонала, който работи по разследванията, трябва да бъде подсилен. В миналото около 30% от персонала работеше в основната дейност на Олаф, разследването. Сега, според новите разпоредби, нещата са попроменени. Това означава, че персонала в голямата си част работи по разследването. В нашето становище по бюджета, което изготвяме всяка година, има информация за това прехвърляне на правомощията на персонала. Така че ясно е, че основните ни задачи са свързани с разследването, но трябва да видим какво е взаимодействието между съдебното звено, което работи и разследването. Аз не бих а, да давам тук своето категорично мнение, но в тази област има напредък, така или иначе може да има още по-голям напредък между двете звена и двете дирекции. Когато става въпрос за издаването на основателни решения, тези решения, тези добри и основателни решения зависи точно от това сътрудничество между двете дирекции. Важен въпрос беше повдигнат и аз говорих по него преди малко. Наемането от страна на генералната дирекция и кой проверява хората, които се наемат трябва да има независим орган. Не може да действаме произволно тук. Естествено, че държавите членки трябва да дадат информация с предварителен характер за това, кои са тези хора, но законността и квалификацията на лицата е, е важна и трябва тези елементи да се проверят предварително по отношение на прехвърлянето на досиетата без препоръка за последващи действия, ще давам ще дам думата на госпожа Райт, тъй като тя отговаря за този ресор. Вероятно има известно неразбиране. Има някои разлики, които трябва да се осъзнаят. Както казах в уводното си слово, ние препоръчваме законодателите да разберат къде има проблем и къде няма проблеми. Относно призива за действия, конкретни действия срещу Олаф и институциите, госпожа Гресле говори по този въпрос разследванията срещу институциите, имунитета, който трябва да се спазва. Нямам проблем тук, просто регламента трябва да се промени, защото разпоредбите не са ясни. Като председател на комисията, аз участвах в изготвянето на този регламент в миналото. Въпросът на господин Рюбих е важен и той трябва да намери своето решение, за да постигнем напредък с този регламент. Госпожо Гресле, онова, което казахте относно вашия принос, аз мога само да ви подкрепя и се надявам, че съм отговорила на вашите въпроси. Ако не, ще ви дам допълнителна информация. Сега по отношение на казаното от докладчиците в Сянка. Благодаря за вашите коментари и въпроси. Господин Рюбих, имахте въпрос относно имунитета, нашите контакти с държавите членки. този елемент всъщност не е част от нашата работа. Ние като надзорен комитет нямаме участие в текущи разследвания и може никога да не се включим в текущи разследвания, тъй като държавите членки понякога се обръщат към националните си разследващи органи. Ние трябва да видим дали са защитени основните права на съответните лица. Няма случаи, в които надзорният комитет да е пречил на прехвърлянето на досиета към съдебните органи в държавите членки. За това си решават винаги самите държави. По отношение на разширяването на правомощията и работата, ако искате това да стане, вие като със законодатели трябва да започнете да обмисляте нови възможности и да ги напишете черно на бяло. Разговаряли сме с секретарята на комисията, ако предвидите нови задачи и правомощия за надзорния комитет, то трябва да има и нов персонал. Извинявам се, но ще направя един коментар от личен характер. Не можем да си представим как членовете ще заседават 10-15 пъти годишно, а ние работим по досиета всеки ден в годината. Някой, който е толкова натоварен, не може да поема на плещите си още повече задачи. Миналата година бяхме изключително натоварени, затрупани с работа, но сме готови да приемем новите задачи. По отношение на огласяващата информация, госпожа Райт ще даде информация. Ние искаме да има по-добра закрила но Европейския съюз трябва да направи своето предложение. Когато аз бях член на парламента, този въпрос се обсъждаше надълго и на широко. Желая ви всичко най-добро в законодателната ви работа и съм сигурна, че ще се справите добре, както винаги сте правили. Благодаря, госпожо Теато. Преди да дам думата на госпожа Райт, Искам най-сърдечно да ви благодаря, както направи и нашия докладчик. Искам да напомня, че вие не само бяхте председател на нашата комисия и създадохте история по този начин, но и бяхте и оставихте сериозен отпечатък в надзорния комитет. Госпожа Райт, благодаря. Няма много какво да добавя. Имаше въпрос от страна на господин Скилакакис относно степента, в която измамите попадат в правомощията на Олаф. Господин Олаф, <laughs> господин Скелакакис каза, че Олаф няма представа относно обема на измамите. Да, те са огромни по, по своя обем. Ние нямаме представа колко случаи с измами разследва Олаф в момента. Освен това не знаем колко разследвания започват след подадена информация. Е, искам да кажа на госпожа Гресле, че сме много благодарни за подкрепата от страна на нея самата и на парламента за нашата работа като надзорен комитет. Нашата работа много се улесни поради тази подкрепа в последните няколко години. Безценна помощ. Топката е в вашата половина на игрището и вие сега ще трябва да направите промени в законодателството, за да улесните и нас в нашата работа. Нашата задача не само е да гарантираме независимостта на ОЛАФ, но и да подкрепяме ОЛАФ в неговите задачи и да се стига винаги до успешен завършек на работата на ОЛАФ. Нашия заместник ще трябва да се заеме с много различни задачи, много големи по обем. Видяхме новия екип. Ние сме впечатлени от него и много се радваме, че ще имаме такива наследници. Шест години работихме изключително усилено. Секретарята много ни подкрепеше. Госпожа Гресле спомена, че не е достатъчен броя на хората в секретарията за целите на нашата работа и като се започне с работата на новия надзорен комитет, този проблем ще стане още по-очевиден. Опитваме се този проблем да го решим от известно време насам с помощта на господин Кеслер. Не мисля, че проблема е в средствата. Работата на надзорния комитет е изключително важна, както беше подчертано, ако се срещаме 10-15 пъти годишно, няма как да намерим решение на, на всички проблеми, по които работим. Секретарията работи всеки ден обаче. Така че аз бих искала да се обърна с молба тук пред вас, да се обърне повече внимание на качеството и количеството на персонала, който се наема в секретарията. По отношение на огласяващите информация, те трябва да се подпомагат по всякакъв начин. Олаф е създала гореща линия. Там нямаше лице, което да отговаря на обажданията и съответно нямаше много сигнали. Ние смятаме, че тази линия трябва да бъде заменена с нещо като телефонна централа, в която има оператори. Мисля, че по този начин тази линия би работила по-добре за целите на Олаф. Не искам да губя повече от вашето време. Благодаря за това, че ни изслушахте, за това, че бяхте толкова любезни и че ни подкрепят. Благодаря, госпожо Райт, за този доклад и за вашата работа. Искам да ви уверя, че не сте пропиляли времето ни. Ние се вълнуваме от мерките за контрола. Знам, че Олаф е важна част от системата на контрол. И тъй като Олаф като контролер също трябва да се контролира, Нашата работа не е излишна. Аз е, лично разбрах, че работата на надзорния орган трябва да се гарантира във всички аспекти. Благодаря ви за доклада и сега ще дам думата на нашия докладчик Борг Гресле за заключителни думи. Благодаря. Благодаря на двете дами и на генералния директор. Виждаме, че трябва да има институционално сътрудничество между институциите. Не искаме да се връщаме на лошите спомени от миналото. Thank you. Изключително важно е да работим заедно. Благодаря на всички. Искам да благодаря на всички колеги от комисията и да приветствам всички, включително и новите членове на новия надзорен комитет. Така, приключваме, казва председателя, приключваме работата по точка 5. Няма други точки разни. Следващото заседание е на 9 февруари 9 до 12.30. Така приключваме обществено достъпната част от нашето заседание. Искам да напомня на координат.